изменения, е, би трябвало това да влезе в протокола на това заседание, ако нямате възражения срещу тези е, предложения за изменения, е, моля да смятам, че протоколите от предните заседания са прияти.